Bene, colleghi, diamo inizio Колеги, имаме много точки в дневния ред, така че нека да започнем. Iniziamo con... Е, нека да започнем с точка 9 от дневния ред. Ставка за корекция на директните плащания, предвидена в регламент 73 на черта 2009 за календарната 2013 година. Луис Мануел Капла Сантос е докладчик. Сега ще гласуваме по този доклад. Както знаете, комисията щете, че трябва да се намалят директните плащания почти 100% за земеделските стопани за тази година, като се базира на тавана на многогодишната финансова рамка, предвидена по, от съвета от 2013. Напомням ви, че парламентът не е съгласен с тази многогодишна финансова рамка и не сме получили, не сме стигнали до съгласие с съвета по тази рамка. Така че има 16 изменения, които бяха представени на Комисията по селско стопанство. Трябва да гласуваме и по пете изменения на, комисията, на бюджетната комисия. Ще започнем с гласуването. Луис Ксантус, иска ли думата? Не. Добре. Тогава да гласуваме. Which one? questo emendamento di... Iniziamo con l'emendamento... Започваме Ще гласуваме с вдигнати ръце. Кой е за? Изменение ден докладчика. Кой е против? Колеги. Не виждам е, особено качествено вдигане на ръце, така че моля, нека да гласуваме електронно по изменение 2. Гласувайте, моля. Но, но, no, но. Окей. Okay. 22 за 13 против. Приема се. To, uh, go to 13. Budget. 13. Adesso votiamo. Изменение 13 на Дантан. Моля, гласувайте. Абе, абе, сега tutti в фаворе. Всички сме за. Така ли? Не. Добре, електронно гласуване, иначе явно се бъркаме. За. Струва ми се, че е за. Да. Приема се. Сега изменение 16. Полсен. Моля, гласувайте. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. С, с мнозинство. Изменение 14. Моля, гласувайте. Атровер и на другите са го представили. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Интересно. 18 за, 18 против. Отхвърля се. Сега изменение едно на докладчика. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по цялото законодателно предложение с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За. Приема се. И сега по законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно пак. Край на гласуването. Колеги, possiamo passare al punto successivo. Приема се. Сега минаваме към следващата точка. Искам да ви кажа, че след дискусиите, които водихме с комисаря по а, зехтина, по темата за зехтина с комисаря Чолош вчера, Написах едно писмо, за да поискам от името на нашата комисия официален отговор от страна на комисаря по тази тема. Темата за задълженията да се използват а, оливарници, които да не могат да бъдат използвани повторно. И искам възможно най-бърз отговор от страна на комисията, за да не се сблъскваме отново с увисването на въпроса, свързан с тази дискусия, която и без друго разпали цяла Европа. Разбира се, ако нямате никакви възражения, ще изпратим това писмо на комисаря и ще му посочим нашите желания. Той да се запознае с нашата позиция и да участва в процес. Защото вчера говорихме, че парламентът е получил информация а, по тази точка само от пресата. Тоест, не сме участвали. Комисията не ни е поканила да участваме в нито един момент на дебатите. А сега продължаваме с точка 10 и оставам председателство на господин Сикерски.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 Нека да попитам дали докладчика желая да направи изказване. Заповядайте. Докладчика, в случай, че нямате изказване на този етап, можем да пристъпим направо към гласуването. Добре. В такъв случай ще се придържаме към списъка за гласуване. Започваме с 10-то изменение.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 Това изменение се приема. Следващото, 47-мо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и четири гласа, един против. Единайсто изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Следващото 48 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Шестнайсет гласа за, 15 против. Приема се 12 то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 16 за, 17 против. Отхвърля се. Следващото за гласуване, това е 13-то изменение. Извинете, 49-то. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за. господин председател. Посланието сякаш не бе достатъчно ясно. Струва ми се, че гласувахме по 13-то изменение, а вие казахте 49-то. Може ли да повторим отново? Проблемът беше, че полският превод ни от неизвестно време така че нека да уточним отново. Добре, отново по 13-то гласуваме. Кой е за? 13-то изменение. Край на гласуването. Двадесет и шест гласа за. Приема се това изменение. Минаваме към 49 и 14. Гласуваме ги анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващото, 15-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 21 гласа против. Следващото 17-то изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Осемнайсто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Само 8 гласа за. Следващото, 19-то изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Двадесет и седем гласа за. Приема се това изменение. Следващото, 20-то изменение. Гласуваме. Господин Кополос, заповядайте. Моля да ме извините, господин председател. Откривам, че номера, който се показва на екрана, не съответства на това, което гласуваме. И, и не съм сигурен, че гласувам по правилното изменение. Всеки път, когато гласуваме, се появява следващото поред изменение. Мисля, че системата в комисията е различна от пленарната. тук гласуването си има ред. Едно, две, три и така нататък. така че номерът, който се появява тук, няма нищо общо с номерът на изменението, така че трябва да слушате. Това е разликата. Бързо, дякую Pani Pośle. Повтажаваме поправка. Благодаря, господин Тървел, за това пояснение. Още веднъж гласуваме по 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 90, 19 гласа против. Следващото, 50-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 14 против. Следващото, 51-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за. 52 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 на 15 гласа. 21 изменение. Край на гласуването. Приема се с 18 за, 14 против. 54-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 17 за, 15 против. 22-ро изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 19 за, 14 против. 53-то сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се това изменение с 19 на 12. 55-то сега. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двадесет и пето изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се с 18 за, 15 против. 56-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се в такъв случай гласуваме по 26-то изменение. Моля, гласувайте. Двадесет и шесто гласуваме в момента. Край на гласуването по 26-то. Отхвърля се. 27 изменение. Устно. Става дума за устно изменение, внесено след дискусия за сроковете. Според първоначалния текст се казва Au titre des 1 и 2, и la commission résume ces informations et les communique. Euh, on a, on предлагаме, за да бъдем за да се съобразим с желанието на групата, да променим текста и да кажем. Les informations fournies et les transmet dans un délai de 6 mois pour être beaucoup plus Срокът, който го предвиждаме в новото изменение е 6 месеца pour le certificat de conformité. Donc voilà l'idée. Идеята е да се съкратят сроковете от 2 години на 6 месеца. Това е предложението, което отправяме. Съгласни ли сме с това предложение? Тогава гласуваме 27 изменение с това пояснение. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. Става дума за разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме първа част на 28 изменение. Измерението се приема. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част също се приема с 20 гласа за. 29. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, извинявайте, казва ораторът, приема се. Изменението се приема. 58. Гласувайте 58 изменение. Край на гласуването. Приема се. 300 изменения. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 32 гласа за. 31 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32. Моля за извинение, казва ораторът. Гласуваме 60-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61 първо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и трето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 1 против. 34-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. второ изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. 38 изменение. Край на гласуването. Тридесет и осмо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиридесет и едно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. четири гласа за, 6 против. 46-то изменение. Моля, гласувайте. А, ораторът казва и 44-то изменение. Гласуваме 44-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 45. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме позицията като цяло. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 за, 0 против. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към 11-та точка. Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси за справедливо и равноправно споделяне на ползите, проистичащи от тяхната употреба към Конвенцията за биологичното разнообразие. можем да гласуваме или за, или против. Докладчикът препоръчва да гласуваме за. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Сега преминаваме към точка 12 от дневния ред. Бюджет за 2014 година. Мандат за трилога. Както обикновено, по това време на годината преминаваме през годишната бюджетна процедура. Тази година обаче комисията не е представила проекто бюджета и го по-точно представи го през май. Ето защо няма да гласуваме по обичайния начин за трилога, а ще представим измененията направо на комисията по бюджет. Още нещо. Искам да ви напомня, че срокът за внасяне на предложения за нови пилотни проекти и подготвителни действия – наближава. 4 юни, 12 часа на обяд. Госпожо Дънчил, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както казахте, Европейската комисия трябваше да представи до края на май проекта за бюджет за 2014 година но тя реши да отложи представянето на този документ. Ние не разполагаме с него, ето защо ние сме в извънредна ситуация, характеризираща се с несигурност. Комисаря Левендовски представи предложение пред комисията по бюджет, но бюджета за 2014 година все още не е представен. Искам да ви информирам, че комисарят Левандовски използва цифрите, представени на съвета през 8 февруари. Тези цифри, както всички знаем, бяха отхвърлени от парламента. Следователно, нашата комисия не може да внесе становище и ние ще представим и измененията пряко на комисията по бюджет в момента, в който получим цифрите. Мисля, че Европейската комисия трябва да подготви бюджета с 2014 година на реалистична основа, учитайки реформата на ОПС за периода от 2006 година, без да използва като основа решенията на съвета от февруари месец, тъй като казах, този проект беше отхвърлен. Очевидно е, че предоставянето на недостатъчен бюджет ще застраши възможността за реалистична реформа на ОПС. И както видяхме вчера, остават все още много проблеми, които не са решени. Да не забравяме, че 2014 година е преходна година между две многогодишни финансови рамки като заедно с това е и преходна година за селското стопанство. Преход към по-справедливо, по-екологосъобразно земеделие, което трябва да може да отчита спецификата на всяка държава членка. Мисля, че намаляването на бюджета за 2014 година ще доведе до задълбочаването на неравенството между селскостопанските производители в различните райони. Ние осъзнаваме тези а, трудности, но това не означава, че трябва да се намели бюджетът. Мисля, че 2014 година трябва да бъде годината, в която а, фермерите няма да гледат на ОПС като на тежест, а като на инструмент, който дава отговор на техните проблеми. Бюджета за селското стопанство и развитието на селските райони за 2014 година, повтарям, трябва да даде възможност за е, засилване на политическото въздействие на ОПС и да осигури е, достоен начин на живот. Нека да ви подго... напомня за крайния срок е, за пилотните проекти и подготвителните действия, определен на 4 юни, тъй като все още не разполагам с бюджета за 2014 година. Напълно е възможно тези срокове да се променят. Комисията вече и отложи представянето на своя текст. Съществува документ за пилотния проект, за пилотните проекти, подготвителните дейности, кои, които са прикачени към бюджета. Все още не сме получили тези документи. Възможно е да върнем всички формуляри, които все, е, които получихме за пилотните проекти и подготвителните дейности. Заедно с това обаче е, има смисъл да го направим за всички пилотни проекти и за всички подготвителни е, дейности в момента, в който получим повече информация. Искам да подчертая, че е Имаме нужда от по-добро междуинституционално сътрудничество в бъдеще. Имаме нужда от по-конструктивно сътрудничество, за да можем да постигаме, по за да можем да постигаме до ясни решения. Мисля, че колеги, мисля, че колегите е, изразиха същото становище, когато вчера се срещнахме с комисаря по селско стопанство. Не искаме повече прозрачност и повече яснота от комисията. Благодаря ви за вниманието и очаквам да чуя вашите идеи и предложения. Благодаря. Благодаря ви. За тези уточнения имате думата. Заповядайте. zabranie го. Ако сте счели, че обясненията са толкова добри, че няма въпроси, добре. Господин Бохман от комисията, имате думата. Thank you, Chair. No, I, I don't think that... Благодаря, господин председател. Не мисля, че комисията има кой знае какво добави на този момент. Е, очакваме очаквам проекто бюджета. Това е, което можем да кажем на този етап и разбира се, ще чакаме с нетърпение вашите предложения по пилотния проект. Благодаря. Bardzo dziękuję jeszcze pani poseł sprawozdawca. Bardzo proszę. Благодаря на комисията. Госпожо докладчик. Аз бих предложила на колегите, докладчици в сянка по темата, господин Войчеховски да и другия докладчик сянка да се, срещнем следващата седмица и да се организираме а, работата и да се фиксира по-нататък как ще процедираме и а, какви изменения ще внасяме пред бюджетната комисия. Благодаря.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 казвах, че все още нямаме проекта за 2014, така че нека следващата седмица да заседаваме с докладчиците в Сянка, за да видим какво ще направим с измененията, които ще бъдат предложени на бюджетната комисия, когато имаме документа. Добре, разбрахме. И приемаме предложението ви. Сега стигаме до точка 14 до 17. Тези точки ще бъдат разгледани заедно. Това са мерките за растителна защита. Както а, срещу вредителите в растенията, на 6 май 2013 година комисията прие документ за да подсили а, сигурността в цялата хранителна верига. Тоест, това означава около 70 законодателни акта. Този пакет от реформи има за цел да се намали този пакет до 5 законодателни акта, 4 от които вече бяха приети и са представени тук в дневният ни ред. Виждате ги защитни мерки срещу вредителите на растенията, производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. А също така и здравеопазването на животните. Нашето становище за МВ ще бъде изпратено на Комисията контрол и дейности, извършване с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите правилата относно здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита. Предлагам комисията да направи презентация на тези четири предложения едновременно и после ще имаме обмен на възгледи. Oddaję пану Госу. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви представя този пакет, който се нарича по-интелигентни разумни правила за по-безопасни храни. Първо ще направя общ преглед на неговото съдържание, след което ще помоля моите колеги да ви запознаят с конкретиката на всяко от предложенията. Това е пакет от 4 предложения. С него възнамеряваме да засилим европейското законодателство за е, хранителната верига. Не въвеждаме нови норми, по-скоро се опитваме да упростим и усъвременим нашето законодателство. Като основен акцент поставяме върху превенцията и контрола на риска. Надяваме се, това ще произведе допълнителни ползи за потребителите, за хранително-вкусовия сектор, разбира се и за държавите членки, които ще трябва да прилагат новите правила. Сектора на земеделието и хранителните вериги имат основно значение за нашето общество по отношение на економическото развитие, екологичните паузи и социалното развитие. Трябва да осигурим адекватни мерки в името не само на потребителя, но и на съответния сектор. Както знаем от е, минал опит, тук е, включваме животновътството, производството на храни, разпространението на тези продукти – И имали сме случаи, при които те са били засегнати от липса на доверие от страна на потребителите, кризи, които не винаги са били свързани с безопасността на храните. Освен това, всеки проблем, свързан с доверието в нашите системи, има и международно изражение. По-простите правила ще ни улеснят в дискусиите и преговорите с търговските ни партньори. Добре е да разполагаме с подходящ механизъм за реагиране на извънредни ситуации, което ще укрепи доверието на нашите партньори в нашите системи. Сближаването на нашите норми с международните стандарти въвежда една здрава основа за нас, нашите търговски взаимоотношения. По-нататъчното укрепване на тези правила ще има отражение и на международната сцена. Надяваме се да разполагаме с подходящ инструментариум за справяне с новите предизвикателства. Основни характеристики на нашето предложение при здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях са насочени към превенцията – Основните разпоредби ще бъдат допълнени от финансово предложение, което в момента е в процес на завършване. Трябва да уточним какъв ще е приноса на Европейския съюз за държавите членки, за да могат да планират по-добре контрола на риска, своите дейности и здравеопазването на животните. По-конкретно, предложението за здравеопазване на животните е насочено към по-добра гъвкавост, да се използват вакцинациите като инструмент и да се разтовари администрацията от строгия контрол на придвижването на животните. В новия контекст имаме нова система за надзор, което ще ни помага за ранно откриване на вредителите, така ще можем да реагираме по-бързо, по-ефективно. Ясно е, че трябва да насочим вниманието си към онези вредители, които имат огромно значение за Европейския съюз. Вследствие на това трябва да разполагаме с подходящи механизми да се предоставят на държавите членки, за да могат да действат в общ интерес. В същото време мислим за намаляване на административното бреме. За това трябва да упростим планирания паспорт и системата на паспорт. Както знаем, с общото законодателство за храните сме въвели като основен принцип проследимостта на храните. За репродуктивния растителен материал знам, че има известно безпокойство, което е огласено пред вас наскоро. Основният страх е, че комисията сякаш фаворизира конвенционалните методи за растениевътство. Има опасението, че с новото предложение ще повлияем на традиционните сортове. Нека да ви уверя, че нашите текстове са много различни от това, което ви е огласено. По-скоро искаме да разтоварим времето за администрацията при традиционните сортове, като насърчим микропредприятията, конкретни ниши ще се ползват вече от нови изключения и стимули. Искаме да гарантираме, че новите тенденции, като например изменението на климата, нуждата от устойчиво опазване на генетичния ресурс, всичко това се признава в системата за регистрация на сортовете и то ще е от полза на ползвателите, които трябва да имат достъп до качествен растениевъден материал. Относно ефективния контрол. Затвърждаваме сегашния контрол по хранителната верига. Разбира се, работим с граничния контрол. Освобождаваме микропредприятията от таксите, което беше основен проблем при предишната система. Добре е да си вземем пука от скорошните събития, например, с конското месо. Затова в нашето предложение предвиждаме конкретни санкции и задължителни програми за мониторинг. Както знаете, страните засегнати от конското месо предложиха сами доброволно да проведат нови програми на мониторинг. Господин председател, предложението и новия текст съдържа и финансови аспекти, които си съобразени с разпоредбите на Лисабонския договор. Надявам се с това да стигнем до конструктивен дебат по всеки от секторите, засегнати от това предложение. То ще се изпълнява с делегирани актове и прилагащи актове. Нека да ви уверя, че бъдещите технически детайли по тези предложения ще се основат на периодичния преглед. Тук ние не изобретяваме нищо ново. Колегите, които са с мен днес, са готови да говорят по конкретните измерения на тези предложения. Те са на ваше разположение за пояснение. Радвам се, че Ландското и бъдещото литовско председателство полагат големи усилия и си сътрудничим чудесно. Готов съм да участвам в ползотворен обмен на мнение по това законодателство, което ще влезе скоро в сила. Ако позволите, господин председател, накратко ще се спра на четирите предложения. Първо по вредителите по растенията, после репродуктивен растителен материал, опазване, здравеопазване на животните и накрая контрол. Това са четирите предложения. Сега давам думата на моите колеги за конкретни детайли. Председателят. Да, имате думата. Комисията, благодаря. Това е регламент за защитни мерки срещу вредителите по растенията. Както беше посочено в предишното изказване, с този регламент целим да провеждаме превенции по земеделските култури за борба срещу опасните вредители, които могат да проникнат на наша територия. Вредителите, които идват от други континенти, са особено опасни, защото в Европа няма естествен защитен механизъм по растенията. Ето защо е добре да въведем един а, солиден защитен режим за растенията. Това предложение се основава на директива от 2000-та година черта 29, с което се въведе нов режим. Опасението обаче, че така допускаме навлизане на нови вредители. Следователно действащия режим трябва да се промени. Въвеждат се нови понятия. Най-вече регламентираме не всички вредители, а само онези, които представляват неприемлив риск и които можем да отстраним от територията на Европейския съюз. Сега позволете да ви представя най-важните аспекти на този регламент. Ще се спре на три аспекта. Първото се отнася до изпреварващия подход за борба с вредителите. При този изпреварващ подход предвиждаме работа на две равнища. Вътре в Европейския съюз и по външните точки. Какво имаме предвид вътре в Европейския съюз? По-добра категоризация на вредителите – всяка категория трябва да разполага с адекватни хармонизирани мерки. Предвиждаме две големи категории. Вредители под карантина, т.е. те трябва да се държат възможно най-далеч от нашата територия и втората категория – окачествени вредители, които вече присъстват но не засягат сериозно растениевъството. Сега за първи път насочваме вниманието си към една специална категория, която ще се определя според риска. Наричаме ги приоритетни вредители. Това са вредители, които причиняват най-силен економически и социален ефект. И поради сериозния ефект, се засилват изискванията за техния контрол. Ежегодно наблюдение, аварийни планове, които следва да се подготвят от държавите членки за всеки от тези вредители. Тези засилени изисквания са обвързани с допълнително финансиране, например компенсиране на операторите при унищожаване на определени култури като част от контрола по вредителите. По-нататък, отново във връзка с този изпреварващ подход, предвиждаме многогодишните програми за наблюдение и събиране на информация. Държавите членки ще провеждат проучване за присъствието на опасни вредители по растенията ще търсят конкретни симптоми за тези вредители под карантина. Това ще доведе до събиране на данни и възможност за бърза реакция. Ще разполагаме с електронна система за сертифициране между държавите членки – за улесняване на обмена на информация относно присъствието на опасни вредители по обекти и растения. Минавам на второто равнище границите на Европейския съюз. Там ще имаме предпазен подход за контрол по пунктовете. Предвиждат се конкретни мерки за овладяване на риска по растения, които идват от трети страни. Предвиждат се а, тестове, изследвания, карантинен период и забрана за въвеждане в Европейския съюз. Това ще се прилага на временна основа и по време на този а, период трябва да се оцени пълния риск за да се вземе решение дали да се допусне съответния растителен материал трайно на територията на Европейския съюз. После въвеждане на регламентиране е, вредители чрез багаж на пътници. Това вече няма да подлежи на изключение. Особено когато има растения в пътнически багаж, те вече представляват сериозен риск и поставят в опасност успеха на новия режим. Минавам на друг аспект от е, регламента. Усъвременена е, рамка за вътрешна търговия в Европейския съюз. Предвиждаме хармонизиран растителен паспорт. Това ще улесни придвижването на растителен материал на територията на Европейския съюз. ще се работи чрез този хармонизиран опростен растителен паспорт. Така даваме гаранция, че растенията и растителните продукти са внимателно прегледани и са чисти, не са заразени от вредители. С това опростяване засилваме доверието в паспорта и улесняваме работата на контролните органи. Трябва да посоча също така, че работим и в посока на намаляване на административната тежест. Когато съответните растения трябва да бъдат придружени от сертификати, за да се сертифицира определено качество, се изискват два документа растителния паспорт и етикета за сертифициране. Това може да се комбинира. Издаването на паспорта ще става от авторизирани оператори под надзора на държавните власти. Третия аспект на този регламент отнася се до подобряване на системата за експорт с сертификат преди експорта, който се издава от държавите членки, когато растителният продукт се развъжда или се подготвя за износ. Така, държавата, която подготвя износа, ще разполага своевременно с необходимия сертификат за износ. Смятам, че тези три аспекта ви дават добра представа за е, новото съдържание в този регламент и за неговия принос към по-добра защита на растенията, а също и за улесняване на търговията. Тук няма разпоредби за съфинансиране, това бе изтъкнато вече. Все пак има една конкретна разпоредба в раздел заключителни разпоредби. Тя се отнася до финансирането на мерки за приоритетни вредители. Това е новата категория. И тя се отнася до работата на операторите. Накрая с този регламент се заменя действащата сега директива и четирите директиви на съвета, които уреждат контрола по вредителите. Трябва да влезе в сила веднага след обнародване, като веднага след влизането в сила трябва да се приемат съответните прилагащи актове. Благодаря. Dziękuję pani. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela Комисии Europejskiej. Благодаря. А сега следващия представител на комисията да вземе думата. Господин Манер Копи. Благодаря, господин председател. Господин Манеркопи е тук, но по тази тема позволете ми аз да направя презентацията. Аз съм Янис Карамичес и работя за Генерална дирекция Санко. Относно э, растителния и репродуктивен материал. Това е предложение, което заменя съществуващите 12 директиви по този репродуктивен материал. Това е важен сектор, защото репродуктивният материал при растенията е, е ключова база както за земеделието, така и за хранителната верига. При растителен репродуктивен материал това означава, че говорим за растения, които служат за възпроизводство на други растения. Това включва както семена, така и до дървета, е, които им се засаждат с цел репродуктивност, възпроизводство. Предишните директиви включват е, е, плодови растения, декоративни, също растения за дървен материал и други. Докато сега новото предложение ще подсили изискванията за тези видове, както и ще покрие всички останали видове растителен репродуктивен материал. При все това, с не толкова строги, стрикни изисквания, по-скоро основни изисквания ще имаме. Това предложение въвежда няколко основни новости спрямо вече съществуващият режим. Една от основните новости е повече отговорност и повече гъвкавост на професионалните оператори, като едновременно с това се въвеждат и повече гъвкавост и по-леки изисквания за материал за биоразнообразието и запазването на, генетичните ресурси, особено когато говорим за запазване на видовете и а, така нареченият материал за нишите, за пазарите ниши. А също и е, текстът е ориентиран повече към екологията. Хармонизират се административните процедури с цел осигуряване на поле за действие и също така така както се полага по приложеното поле на регламентите. Ще имаме също и а, възстановяемост на разходите. И повече възможности за действие там. Нещо, което е важно, предполагам, когато разглеждате предложението и когато ще трябва да работите по него, тези регламенти прехвърлят отговорности към операторите. Когато става въпрос за сертифицирането на материала, който се произвежда и се пласира на пазара. От сега нататък всички оператори могат да бъдат авторизирани да продават сами и да сертифицират сами материала, ако отговарят на конкретни изисквания. И в случай, че не се чувстват компетентни или нямат ресурсите да сертифицират сами, те могат да поискат компетентен орган да направи съответната сертификация. При всички случаи сертификацията ще се състои под официалния надзор на контролният орган. Операторите ще имат възможността да пуснат на пазара сертифициран материал, отговарящ на високи изисквания, или да пуснат на пазара стандартен материал. И ако следваме настоящите практики, някои видове, които са много важни за сектор, например за хранителната безопасност, ще бъдат подложени на задължително сертифициране. Такъв е случая с по-голямата част от земеделските реколти и продукти. Предложението дава допълнителни изисквания за етикетиране, опаковане, проследяемост, пратки на продуктивният материал при растенията за вече съществуващия списък видове от 12-те директиви, за които споменах. За видовете, които не са споменати изрично в тия директиви, например декоративни растения, ще, ще имаме базови изисквания, като например етикетиране а, и описване на вида. Тези изисквания са нужни, за да гарантираме информиран избор за потребителите и а, за самият тип производство на материала. Относно регистрацията на видовете. Това е важно за информация на потребителите и повече доверие. Материалите, които са по описаните в списъци видове, могат да а, бъдат пуснати на пазара само ако са от регистриран вид. Това е важно за индустрията, това е важно за семеделските стопани, за да знаят какво точно използват като посадъчен материал. И а, регистрацията на новите видове ще бъде а, положен един тест за а, съответствие на, по, на съответствие и съответно те ще бъдат а, разглеждани и по делегираните актове, а именно а, стоеността за култивиране и използване. Някои а, видове ще бъдат подложени на един класически такъв тест, други на специален а, устойчив. Те са устойчивост. Възоснова на екологичните им качества. В някои случаи ще има двоен тест и по двата критерия за един и същи вид, ако те са много важни за сектора. Такъв е случая с, с реколтите, с костопанските продукти, с костопански продукти. Може да имаме такъв тест на национално ниво, и регистрация в националния регистр, а след това може да бъдат пуснати тези видове и свободно в Европейския съюз. Тук имаме обаче втора опция, а именно тези, които отглеждат видовете, могат да регистрират вида направо в Европейският регистр на европейско ниво, ако имат интереси към целият европейски пазар. Предложението въвежда няколко новости във връзка с защитата на биоразнообразието и опазването на генетичните ресурси, а също и насърчаването на малките предприятия. Производство за а, частно, за лично ползване ще бъде изключено от това законодателство, така че в градината си можете да произвеждате каквото поискате. Е, за любителите, тези, които произвеждат е, просто от любителски интерес, също няма да бъдат подложени на тези правила. И е, производството за генетически материал също няма да бъде в тази категория. Ще има много слаби правила относно регистрация на традиционните видове и те ще бъдат подложени на намалени такси в това отношение. И компаниите, които имат ограничен а, ограничен брой от гледани продуктите ще бъдат с, ще се ползват улеснени условия. А, микропредприятията, които процедират в а, пазарните ниши, също ще бъдат с облегчени условия. И при делегираните правомощия ще е, приемем правила за така наречените хетерогенни материали т.е. които не принадлежат на нито един вид, а, а и накрая ще имаме разпоредби за биопроизводството и ще определим технически стандарти за видовете и ще имаме разпоредби за смеси, които имат за цел да обслужват екологични интереси и относно горското производство и то е включено тук. Щетохме, че това е важно, защото по дефиниция това е а, репродуктивен растителен материал, имаме нужда от същия подход и искаме също да имаме хоризонтални правила и контрол и при всички случаи, при настоящата директива за така иначе директивата за репродуктивен горски материал трябваше да бъде променена според лисабонските стандарти. В такъв случай ние си казахме защо да не го направим наведнъж и да спестим допълнително административна тежест. Благодаря, господин председател. Благодаря. Думата има следващия представител на комисията. Ще говоря за предложението относно здравеопазването на животните. То ще упрости законодателството и ще даде единна рамка за борба срещу болестите по животните. Основният обхват на предложението е да се предотврати разпространяването на болестите, предавани от животно на животно и от животно на човек. Предложението излага принципите за превенция и контрол на заболяванията, за безопасно придвижване на животните и търговия с животински материал в Европейския съюз, за внос и влизане в Европейския съюз на животни и животински продукти. Тези изисквания в момента са разпокъсани в 40 правни акта те ще бъдат заменени с един регламент, който ще трябва да бъде допълнен с делегирани изпълнителни актове в съответствие с Лисабонския договор. Новото предложение има за цел да упрости значително съществуващата нормативна база. Предложението надгражда върху опита на досегашното законодателство и е инструмент за изпълнение на целите, свързани с стратегията за здравеопазване на животните от 2007 година. Мотото а, на този документ беше превенцията по-добра от лечението. Новото законодателство включва диви животни, домашни любимци и други животни. Няма да включва обаче хуманното отношение към е, животните и ветеринарно-медицински продукти, обхванати от друго законодателство. Сред най-важните елементи в предложението на комисията ще бъде категоризацията и приоритизацията на заболяванията. В смисъл, че критериите за това дали дадено заболяване има европейско значение, ще станат по-ясни и ще се основават с по-голяма степен на риска. Новата рамка ще представлява ново правно основаване за предприемане на действия при нови, възникването на нови болести, които, за съжаление, възникват в Европейския съюз. Предполага по-системно наблюдение за целите на превенцията. Предвижда рационализиран подход към вакцинирането и ще осигури европейски вакцинни банки. Ще ще доведе до сближаване на международните стандарти, както са изложени от Международната организация за здравопазване на животните. Ще въведе основни стандарти за животни и животински продукти, предназначени за износ извън Европейския съюз. Очакваме и новият закон да подпомогне европейския износ. ще въведе по елемент, ще създаде няколко елемента за допълнителна гъвкавост, така че държавите членки да се адаптират към местните условия, като винаги обаче се следи за доброто функциониране на единния пазар на животни и животински продукти. Новото предложение няма да бъде революция, по-скоро е еволюция на съществуващата система в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря. А сега да изслушаме следващия представител на комисията. Благодаря. Ще представя четвъртото законодателно предложение в пакета за контролът. Това са дейностите, които компетентните органи на държавите членки осъществяват, за да проверят спазването на правилата относно хранителната верига. Това е регламент 82.4. В новия регламент са предвидени различни дейности, които включват контрол, анализ, тества и по-нататък. Правилата, които съществуват в момента, са изложени в регламент 82 от 2004 година, приложен към спазването, към проверка на спазването на правилата за здравеопазване на животните, фуражите, храните за животните. Те регламентират гаранциите и изискванията към дейностите на компетентните органи, за да се осигури независимост на тяхната дейност, безпристрастността, стрикността на контрола, надежността на научната база, която се използва. Също така се регламентират ветеринарните проверки, граничния контрол и финансирането на официалния контрол. Накратко ще представя основните промени, така както са предложени в представените предложения. Първата сериозна промяна е разширяването на обхвата. Както казах, сега има ограничен Обхвата обхват от дейности, които се обхващат от регламента от 2004 година. Например, растителният репродуктивен материал не е включен, т.е. компетентните органи не работят в съответствие с регламент 24, когато контролират спазването с правилата. Така че първата промяна е именно това. Новият регламент ще обхваща цялото законодателство, което наричаме законодателство в областта на хранителната верига. Ще бъдат включени някои секторни правила, които са разпокъсани в различни актове, ще бъдат обединени в новия регламент. Това въжи за пестицидите, препаратите за растителна защита, и ветеринарна медицина, така че всичко ще бъде обединено в един регламент. Онова, което оставя основния принцип на регламента за официалния контрол, е именно компетентните органи са длъжни да организират своите дейности по инспекция и контрол възоснова на риска, като взимат предвид историята на коректността на субектите, обективния риск, повишаване, евентуалното му повишаване, собствените проверки, които вече са били осъществени и така нататък. Това ще се запази. Онова, което е ново, е, че в допълнение към този контрол, който ще бъде включен към многогодишния план за контрол, Държавите членки ще трябва в тези планове ще трябва да включат мерки за борба срещу измамите, да допълнят рутинните мерки с проверки насочени към установяване на преднамерени нарушения. Така че всички проверки ще бъдат изненадващи, както са и сега. Тъй като обединихме всички секторни норми за контрола, премахваме някои дейности, които сега са свързани с правомощията на компетентните органи, ние сме включили редица разпоредби, за да бъдат приети делегирани актове, с които да се гарантира, че принципите в новия регламент да бъдат адаптирани към конкретните потребности на сектора. Така че в новото предложение има възможност за приемането на конкретни изисквания, да речем върху месото, ГМО или хуманното отношение на животните. С други думи, има няколко области, в които ще има нужда от адаптиране на основните принципи към спецификата на конкретния сектор ще се приемат нови изисквания за контрол при възникващи рискове. Това може да, те могат да възникнат поради новости в потреблението и производството. Регламентът не предвижда конкретен контрол. Това ще бъде направено чрез делегиран акт. Друг важен елемент от регламента е главата за административна помощ и е, сътрудничество. Един от проблемите е, че компетентните органи не, не използват пълния потенциал на възможно, възможността, която има да работят с колеги от други страни. Така че предложението укрепва административната помощ до всички случаи, в които е необходимо трансгранично правоприлагане и това въжи за всички нарушения, в това число и измама. Така че предложението предвижда конкретни а, срокове, задължение за даване на отговор и начинът по който комисията ще координира трансграничната помощ. Инструментите, с които разполага системата за контрол, по-точно компетентните органи и комисията, ще бъдат повлияни благотворно от това, че сме предвидили различни информационно-технологични инструменти, които в момента се използват от различните служби, за да работят във взаимодействие. Например, системата за бързо предупреждение за фуражи и храни, но има и друга система – с която си сътрудничат комисията и държавите членки, Еврофит, системата за проследяване на храните и фуражите и така нататък. Всичко това ще бъде интегрирано и всички дублирания премахнати, що се отнася до инструментите за правоприлагане. Ще има ново изискване за санкция при преднамерено нарушение, т.е. измама защото стандартната процедура ще бъде засилена. Държавите членки ще трябва да направят така, че финансовите санкции да са в размер, който да бъде по-сериозен от финансовата изгода, заради която е извършено нарушението. Друга новост е интеграцията на различните механизми за контрол на границата на регулираните продукти в един в една процедура с един механизъм, един документ и един точка за вход. Съществуващите механизми, които сега съществуват за проверка на ветеринарни продукти, растения, продукти от рискови животински продукти, ще бъдат интегрирани в единна система, така че економическите субекти да взаимодействат с един орган. The, the, the, the chapter that as a... И главата, която привлича най-много внимание е официалният контрол, обявяването на официалния контрол. Ситуацията в момента е такава, че някои е, части от хранителната верига плащат за контрола, който се осъществява от е, органите, да речем, кланницата заплаща за проверките, които осъществяват е, административните органи. Това не въжи за всички субекти. Например, за месо, риба. Предложението потвърждава задължението на държавите членки да финансират адекватно дейностите по контрола, т.е. трябва да се предоставят адекватни ресурси за целите на правоприлагането но се предвиждат и задължителни а, такси. Те ще се налагат на всички субекти, които подлежат на контрол в хранителната верига. Всички сектори ще бъдат обхванати, така че сегашната дискриминация между секторите ще се премахне. Но това микрофирмите ня... ще бъдат освободени. Те ще подлежат на контрол ако, с, ако представляват риск за хранителната верига, но няма самите те да плащат за контрола. Това не означава, че всички такси, цялата тежест на контрола ще бъде носена от другите субекти, защото има разпоредба да забраняваща на държавите членки да не налага прекомерни такси, защото микрофирмите не подлежат на такси обхватът на задължителните такси ще се разшири, за да обхване цялата верига и принципът за пълно възстановяване ще се прилага, т.е. таксите да се събират, за да а, покриват разходите по контрола. И така, фирмите ще плащат, но те и ще спечелят от предложените промени, защото предложението предвижда повече прозрачност в системата. Фирмите, до фирмите ще трябва да се допитват по метода за налагане на такси и те също така ще имат достъп до информация за това, как е било взето решение за таксите и как са били разпределени разходите между секторите и различните части на веригата. И също така ще имат право на достъп до информация за мерките, които органите трябва да вземат за доброто и ефективно оползотворяване на събраните средства. Това са важните изисквания за прозрачност и операторите ще знаят как парите, които са събрани от тях, се изразходват по прозрачността, не само във връзка с методите за финансиране на контрола, но и за осигуряване на достъп на гражданите до информация за това как компетентните органи изпълняват задължението си да следят коректността. Предложението за силва изискването за прозрачност, като изисква компетентните органи да публикуват редовна информация за официални дейности по контрол, за констатациите, за установени нарушения, за предприятите мерки и наложените санкции. Тоест става дума за активно отношение от страна на компетентните органи. Освен това, последните ще трябва да разпространяват информация за резултатите от официалните проверки, в това число и е, на индивидуалните субекти и също така ще могат да използват по-лесно системата на класиране, т.е. системата, която дава на гражданите достъп до резултатите от проверките, за да видят как даден търговец на дребно или а, ресторантьор а, е бил оценен, какво е мястото в класациите и на тази основа да взимат решение за потребление. Ще спра тук. Благодаря. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan chciał zabrać Благодаря ви. Може би искате да обобщите? Да, комисията. Виждате, че тези четири предложения представляват един голям пакет, с който преработваме из основи законодателството за хранителната верига. Обединяват се повече от 80 законодателни а, акта, като целта ни е да усъвършенстваме законодателството. Както вече казах, всичко това няма да заработи без финансовата подкрепа на Европейския съюз. Петото предложение, което споменах в а, моето въведение, ще се забави и то вероятно ще се приеме в комисията следващата седмица. И с неговото излизане вече вие ще разполагате с пълния пакет. Ще решите в каква посока да вървим, за да обхванем пълната верига от фермата до трапезата, образно казано. През месец юни ще организираме една голяма конференция. Разбира се, вие всички сте поканени. Там ще поясним отново в а, конкретен план тези пет предложения. Благодаря. Председателя. Вие представихте накратко своите изложения. Беше много съдържателно вашето участие, за което ви благодарим. Моля да ме извините, че не е, съобщих имената на е, всички ви. Сега смятам да дам думата за изказване. Има седем записали се за изказване. Започваме с госпожа Ягле. Искам да помоля всички оратори да имат предвид, че разполагат с не повече от 3 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Не смятам, че съвсем уместно да разполагаме с толкова ограничено време предвид на дългите изложения, които чухме и детайлите в тях. Струва ми се, че ще трябва да съкратя това, което искам да кажа. Направо ще премина на темата за здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях. И след това веднага се налага да напусна заседанието, тъй като не очаквах презентациите да продължат толкова дълго. Първо, искам да благодаря на представителите на комисията за тези изложения. От дълго време чакаме тези предложения. На второ място, от първото до последното изречение, непрекъснато се споменаваше думата реформа. Струва ми се, че европейските граждани са уморени от тази дума. Те искат реална промяна. Ако погледнем на това, с което разполагаме. Действително, надяваме се да постигнем подобрение, но до този момент не чухме много в посока на опростяване на режима. Изтъквам, че в обобщен план при хуманното отношение към животните и здравеопазването на животните – често пъти ни казват, че е добре да се усъвременят законодателните актове. Това е приемливо, но има конкретни моменти, които са от значение, например превенция на заболяванията, инфекциите по животните и как се справяме с това на европейско равнище. За пореден път чуваме за внос на животни и животински продукти – но не чухме почти нищо за износ и транспорт на животните. Транспорта сякаш се урежда като нещо второстепенно, А струва ми се, с тези предложения трябва да се отчита и функционирането на единия пазар – в крайна сметка искаме всички да свържем производството с съответните региони и да направим така, че да е възможно продуктите да се използват пълноценно в съответния регион. Говорим много също и за единни стандарти. Това неизменно засяга единния пазар Бих искала да разбера повече как ще се изгради тази нова рамка, как ще стигнем до тези по-добри проверки. Тук се спомена и ролята на потребителя. Нека да не изпускаме от поглед всички фактори, които влияят на функционирането на хранителната верига. Да не забравяме и проблемите, които сме имали в миналото, включително и този с конското месо. И да не отделяме земеделието като нещо отделно от хранителната верига. Проследимостта е от значение. Това ще продължи да бъде актуална тема. Трябва да гледаме на земеделския стопанин като на наш съюзник, а също така и хранителните предприятия и потребителите са наши съюзници. Нека да не разрушаваме това, което до сега сме постигнали. Благодаря, председателя. И аз ви благодаря. Господин Таравела, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на комисията за презентациите. Това са много, много важни точки, които трябва да бъдат дискутирани по-нататък на едно изслушване, най-вероятно. Така както го каза и представителя на комисията, това са 80 акта, които ще бъдат обединени в 4 текста. Така че има по какво да помислим. Що се отнася до растителния посадъчен материал – там ще се обединят 12 директиви. Най-старата е от 66-та година. Това не е дребно занимание. И това става в момент, в който установяваме, че 75% от биоразнообразието са изчезнали през изминалите 50 години. Не можем също така да забравим, че 10 големи предприятия в световен план държат три четвърти от семената, които се използват, именно където и констатацията, че трябва да променим курса си и трябва да защитаваме видовете възможно най-много, а не да ги ограничаваме. Така че аз се страхувам, доколкото разбрах, има улекотен режим, който е предвиден по регистрацията, но Миналата година през юли зададох един въпрос относно тази олекотена процедура за семената при е, различните, примерно, зеленчукови градини. Аз е, е, си спомням един случай с една организация, която се казваше Коко Пели. Това е неправителствена организация, асоциация във Франция. Тя беше осъдена, защото се занимаваше с семена, които и търгуваше с семена, които не са в официалния каталог. Тази е, санкция обаче беше много тежка, защото има по-големия брой от семената са, вече са регистрирани. Има само 450, които не са. Нека да а, освободим нашите фермери от е, този товар, защото, така както каза госпожа Иегле, дребните производители и тези, които го правят, любителите също, е, не могат да бъдат освободени. Те, те са стра... заплашени от тази регистрация. Е, нека да си позволим това на ниво нов регламент. Обръщам се сега към Генерална дирекция Агри. минал седмица в Страсбург гласувахме едно чудовище. Резолюция, която а, отваря преговорите с а, Съединените щати за зоните за свободна търговия. Не мисля, че трябва да не повтаряме това. Начина по който приехме резолюцията без никакви гаранции, без никакви предпазни клаузи, това не бива да се повтаря. Обръщам се към Минерална дирекция селско стопанство. Говорихме много по други теми, например за културните а, влага. Но, когато говорим за директиви като пестицидите, като рич, като нитратите, ако отворим преговорите и а, решим да имаме взаимно признаване, тогава имаме голям проблем. Може би не вие ще се занимавате с този проблем, а следващата комисия, може би. Но това няма значение. Защото ако изградим една машина за контрол и едновременно с това пък преговаряме за взаимно признаване, тогава тази машина за нищо не служи. Е, нищо, за нищо не служи. Ние сме наивни. Американците са прагматични. Те си защитават бизнеса. А пък ние им отваряме вратите. И сега трябва да отворим вратата за правила. Правила, които ще наложим. Иначе, със сигурност, това, което ще приемем, ще вреди на европейският земеделски сектор. Благодаря, господин Брин. Благодаря, господин Тарабела. Госпожа Паулсен. Благодаря. Биен, се фоден. Искам да благодаря на комисията за тази презентация и за описанието на комплексния процес, който ни очаква. Преди 10 години бях докладчик по регламента за контрол и мога да ви кажа, че следих този регламент на практика, на терена, така да се каже, в продължение на 10 години. Има две неща, които искам от докладчика на парламента. Първо, анализ на рисковете. Всъщност, този анализ до сега функционира много лошо, защото повечето от отговорниците по контрола предпочитат да сложат всичко в категорията опасно – и съответно си навличаме само допълнителна бюрокрация за малките и средни предприятия. Второто основно нещо е, че системата за правата е много сложна за малките и средни предприятия. Именно за това почти няма вече малки кланници в Европа. И транспорта на живи животни е много дълъг. Така че трябва да адаптираме текста и да го синхронизираме. Аз ще бъда докладчик по доклада за ам, здравеопазването на животните. Познавам добре темата. Може би не техническите аспекти, но свободната търговия, споразуменията свободна търговия, за по вътрешния пазар. Тук съм либерал. Обедена съм, че този е, е, тази свободна търговия е много важна, но не и свободната търговия на болести. Така че ние трябва да се защитим да се защитим от опасностите, но от друга страна пък има свободна търговия. Познавам връзката между здравето на животните и здравето на хората и се тревожа от устойчивостта, резистентността спрямо антибиотиците. Тук нека да направим връзката. Това, което искам от вас и ще ви помоля, когато започнем да разглеждаме темата в детайли, да вземете предвид факта, че в хранителната верига има връзки и не бива да се губим в детайлите, трябва да имаме общ поглед. След което вече ще трябва да разгледаме детайлите. Благодаря. Благодаря. Господин Мартин Хауслинг, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, разбира се, след тези дълги презентации на комисията е много трудно да говорим на тези четири презентации в три минути. А, мисля, че трябваше заседанието да се организира различно, трябваше да се дискутират а, докладите и да се представят в различни заседания, може би, но все пак ще се спра на една тема, а именно растителния посадъчен материал. Защо? Защото смятам, че това беше най-важният доклад, който беше представен и със сигурност става въпрос за масивни критики. Да, комисията направи крачка напред, но ние трябва да обясним защо и как така изведнъж имаме такива а, ниши, имаме такива приложения и защо има един такъв по-общ сектор. Защо се правят такива ограничения и защо имаме също така само 3 минути за изказване. А, мисля също, че трябва да разберем дали става въпрос за освобождаване на пазарите, за либерализиране, за синхронизиране с световните пазари. Това е невероятно. Комисията е работила но ще имаме делегирани правомощия. Е, добре, до това не ни помага, защото не разбираме каква е ориентацията на комисията. И тук е основната ми критика. Каква е реакцията на комисията по факта, че миналата година имахме голяма крачка назад по някои точки? Как това ще се синхронизира с стратегията на Европейския съюз за опазване на биоразнообразието. Мога да ви кажа, че според някой е нужно всичко да се регламентира на централно ниво, но трябва да а, подпомагаме биоразнообразието. Разбираме стратегията, която а, обаче е, иска да ангажира и големите предприятия, но имаме и земеделските стопани, които нямат избор в момента. Тук не се говори само за биологичното е, селско стопанство. Имаме много други проблеми на регионално ниво, които трябва да бъдат взети предвид. Така че аз смятам, че е тъжно да говорим само за върха на айсберга. Нещо, което не е цел, не е нашата цел. Трябва да разгледаме другите посеви. Това са ресурси, които трябва да защитим на практика. Именно по тази причина не разбирам защо сега говорим за банки, за семена и така нататък. Това няма нищо общо, още веднъж казвам, с дебата ни. Друг въпрос. Как бихме могли да спрем кът... тенденцията за увеличаване на хибридните видове при зеленчуците най-вече, които са нетрадиционни видове. Мисля, че тук трябва да бъдем критично настроени и да оттеглим тази част от разнообразието и да не се пуска то за потреблението. Мисля, че трябва да разгледаме предложението на комисията тук по-подробно, Накратко имаме нужда от упростяване, добре, както сте го приложили, но пък а, с тази централизация дали няма да загубим биоразнообразието? Това е най-голямата ми критика. Знаете, че публиката може да отреагира много негативно, защото хората са чувствителни спрямо положения Смятам, че тези регламенти са европейски регламенти, но също така трябва да защитим потребителските а, права. Нямам нищо против. А, Нищо против а, това, което правите, но трябва да гарантираме регионалното биоразнообразие. Благодаря. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, Благодаря. Позволете ми да кажа, че ние сме едва в началото на нашата работа по тези предложения. Ще имаме нови възможности. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря. Ще бъда кратка. Относно вредителите по растенията, имам въпрос. До този момент системата бе такава, че ако има инвазивен вид вредител, тези, които съобщават за него, също така понасят економически загуби. Тази система ще бъде ли променена сега? Така че стопанските субекти, които откриват вредителя и подават сигнала, да получат насърчение за това, вместо да бъдат санкционирани. Имам коментари по въпросите на производството. Когато говорим за горския сектор – там производствените вериги са по-различни. Постъпленията трябва да постъпват в регионите, в местните бюджети и да се предвижда финансиране за специализирано обучение. Тук подходът ни следва да е по-различен от този в земеделието. Нека внимателно да обмислим как ще го заложим в стратегията – като отчетем спецификата на горския сектор. Минавам на здравеопазване на животните. Имаме нужда от ефективна превенция на заболяванията, но нека да гарантираме, че е, вредните ефекти от това са ограничени. Има заболявания, които се предават е, и се пренасят чрез е, комарите – когато нашите граждани се движат с различни видове транспорт, това може да доведе до нови проблеми. И нека да се погрижим за защитата на животновъдите и да ги подпомогнем в финансирането, да повисим добре как ще устроим системите си за държавен контрол. Сред нас има държави с федерално устройство – Нека да приложим един и същи подход за, за всички, като внимателно адаптираме системата според местната специфика. Говори се за съответните задължения и плащания. Действително има такси, които се дължат и това е уместно. да не се окаже, че всъщност най-малкото звено в веригата понася най-големите разходи. Трябва да има разумно пренасене на разходите. Нека да гарантираме, че постигаме целите си, а именно една по-добра и по-добре работеща хранителна верига. Хубаво е, че ни поканихте на вашата конференция. Не чух добре датата, но струва ми се, че се пада по време на седмицата ни в Страсбург. За съжаление, това няма да ни позволи да присъстваме на разискването на тези толкова важни теми. Би било хубаво, ако комисията все пак се съобразява с това, че имаме работа в Страсбург и не насрочва подобни важни събития в такива седмици. Действително ще бъде хубаво да говорим по-конкретно. Радвам се, че направихте вашето изложение днес. Аз много съжалявам, че не разполагаме с повече време за по-подробна дискусия. Надявам се, ще имаме нови възможности за това. Благодаря. Так, Tak, така шанса за педна. Благодаря ви. Да, наистина ще имаме такава възможност, госпожо Силвеструс. Господин Силвеструс, сега. Благодаря, господин председател. Преди да премина по същество към моето изказване, искам да кажа, че приветствам тази идея на комисията да излезе с законодателен пакет от четири предложения. Действително, трябва да се укрепи европейската а, индустрия. Ясно е, че има такава потребност от обединяване на законодателната рамка в един текст. Особено по отношение на растителен репродуктивен материал. Как ще заработи това на практика обаче? Добре е да потърсим баланс между старата и новата система. Предвид наказаното от господин Тарабела, важният въпрос е, тук е, засяга много аспекти. И повтарям, трябва да намерим подходящия баланс. Проследимостта е ключово изискване за храните и това е залегнало като основен принцип в предложението. Действително трябва да приложим изпреварващ подход. Значи, проследимостта на храните е от ключово значение. Какви гаранции обаче ще заложим за това проследяване? Какви ще бъдат проверките относно разпространението и използването на сортови семена. Да не забравяме и малките производители, малките растени въди. Нека не въвеждаме нови ограничения за тяхната работа. Не бихме искали да увеличаваме административното време за тях. От наша страна ще се изисква солиден ангажимент за да постигнем тези цели. Безопасност на храните, превенция, ясни правила и намаляване на бюрократичната тежест. На първо място, струва ми се, трябва да намерим съответния баланс между ролята на нашата комисия по земеделието и Европейската комисия. Ако помислим за основните производители, те са двигателите на този отрасъл. Но в същото време не бива да утежняваме работата на малките е, производители. Тук е, се спомена и думата гъвкавост. Тя има своята роля също и при проследяването на храните и етикетирането. Няма съмнение, че е добре да помислим за упростяване на нормите. Действително, ние се застъпваме за намаляване на бюрокрацията. А що се отнася до сроковете, те следва да са съобразени с целите ни и пак повтарям, да намерим добър баланс между интересите на големите и малките производители, които днес са засегнати от съответните ограничения. Председателя, благодаря ви. Ще дам думата на госпожа Басеско, после госпожа Макенес. Благодаря, Господин председател, благодаря и на комисията за изложението по тези предложения. Ще имаме нови поводи да говорим по тях, но днес ми се иска да се спра на регламента, който урежда здравеопазването на животните и по-конкретно целите, които се залагат в него. Според мен те са от значение, Общите цели, разбира се, са важни, но да не забравяме практическото изпълнение на това предложение на този регламент. Добре е да обмислим как ще рационализираме новото законодателство, така че да е по-лесно за прилагане. Здравопазването на животните се урежда от гледна точка и на безопасността за потребителите. Всички по тази верига, включително животновъдите, трябва да разполагат с много ясна нормативна уредба, от която да се разбира еднозначно каква е отговорността на всеки един участник по веригата, така че всеки добре да разбира положението си и да има правна яснота. Всеки участник по тази верига трябва да знае какво се случва във връзка с прилагане на регламента за здравеопазване на животните. Другата важна цел, на която ще се спра, се отнася до европейските потребители и потребители извън Европа. Хранителните продукти не бива да се разглеждат като опасни за нашето здраве. Това има отношение към третата цел, която ще изтъкна днес. Също толкова важна – с нея ще се занимаем отново тук в нашата комисия и в Европейски парламент. И така, третата цел е следната. Да се гарантира, че продуктите от животински происход могат да се пускат на пазара, както в Европейския съюз, така и в трети държави, които са наши търговски партньори. Това са пазари извън Европейския съюз, които са от значение за нас. Следователно, трябва да положим усилия, за да гарантираме здравето на животните и да не въвеждаме нови препятствия пред този търговски обмен. Сега САЩ след 15 годишен период е, отварят своя период за някои италиански продукти, конкретно от Сардиния. Това е моят регион. Има сектори, които са тежко засегнати от е, определени болести по животните. Това ще ни затрудни, когато излизаме на световните пазари с тези продукти. То има отношение и към опазване на околната среда. Повтарям, трябва да положим необходимото усилие, за да постигнем тези цели. Да не забравяме, че разполагаме и с политиката за социално сближаване, по която е, Европейския парламент работи неотклонно. Накрая с този регламент обхващаме конкретен списък с заболявания по животните, но по това изпитвам известни съмнения. Мисля, че трябва да навлезем в конкретика по този списък и надявам се, ще имаме нови поводи. Bardzo proszę pani poseł Martinez, jako ostatni pan poseł Jara. Ще бъда кратка, тъй като темата е твърде сложна. Благодаря на комисарите и всички служители, които очевидно са положили много усилия. Бих искала да присъствам на конференцията, но това е по време на седмицата в Страсбург, а там имаме тристранна среща. Вчера разговаряхме по повод зехтина и казахме, че трябва да има по-добри канали за комуникация с парламента предварително. Има обаче един ключов въпрос. Харесва ми идеята за намаляване на броя на правните актове и рационализацията, но може ли комисията да ни каже каква ще бъде основната промяна във всяка една от четирите области. Какво точно променят в, с новото законодателство? Благодаря, господин председател. Имам един е, общ коментар, отнасящ се към всички изложения. Комисията редовно подготвя регламенти и директиви, и изведнъж започва реакция сред общественото мнение. Крайно време е да се получим и че трябва да подобрим комуникацията и диалога с гражданите. Половината от притесненията биха могли да бъдат премахнати те, те не са в а, текста, но откъде идва дезинформацията? Второ, говорихме за семената и посадъчния материал. Искаме да усъвършенстваме съществуващите регламенти и директиви, да ги обединим, да ги хармонизираме. Мисля обаче, че има много скептицизъм. И мисля, че ако комисията иска напълно е възможно да има реакция и да се каже, след като комисията иска упростяване и рационализация, ние пък искаме обратното. А, нека да има добра комуникация, за да не се останат гражданите с впечатлението, че се засилва бюрокрацията. По отношение на посадъчния материал, записах нещо, което и колегата Хауслинг е, повдигна. Ние не искаме монополизация, искаме повече избор и възможност за фермерите и повече избор на посадъчен материал. Мисля, че тук между нас има съгласие и от тази гледна точка ние ще е, гледаме на нещата от много критична гледна точка. Искаме контролът върху семената да не остане в ръцете на малко наброй лица. Дами и господа, стигнахме до края на размяната на мнения. На този етап не предвиждаме комисията да отговаря. Възникнаха много важни въпроси, на които да се спрем. Не можем да не се интересуваме от безопасността на храните и трябва да следим за безопасността и да се грижим за малките предприятия, да не забравяме, че а, разнообразието в Европа е изключително важно за селското стопанство. Сега, можем да се върнем на 13-та точка. Информация от тристранните срещи относно реформата на обща селскостопанска политика. След последното заседание проведахме редица тристранни срещи, постигнахме напредък. Остават обаче редица нерешени проблеми. Координаторите участваха на неформалната среща, неформалния съвет в Дъблин. Ще, сега ще дам думата на докладчиците. Първият е господин Сантош. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да ви уведомя, че трилогът... Трилозите се състоят редовно и, и трите участника искат да напреднем по темите. Намерили сме вече споразумение по някои от въпросите, но все пак има няколко политически разногласия, които продължават. Надяваме се да успеем да решим тези проблеми в нашата комисия по селското стопанство. Искам да подчертая каква е позицията на съвета. Вчера и те взеха ясна позиция. Според тях темите, които са разгледане на Европейския съвет през февруари, няма да бъдат разисквани с нас. Ето това е големия проблем между институциите и не спазване на Лисабонския договор. И ще трябва да поговорим по тази тема задълбочено. Днес ще говорим с министра на земеделието на Ирландия и ще привлечем вниманието му по темата. И трябва да продължим да работим много решително, така както винаги е било. Спазвайки нашия мандат. И, господин председател, оставам на разположение на колегите, ако имат съмнения или въпроси. Благодаря. Попросили в тези хвили пана Sprawozdawcę Michel Dante, bardzo proszę. Благодаря. Сега Мишел Дантан. Сега споделям напълно казаното от Луис. Това е. Оставам на разположение на колегите за отговор на въпроси. При таких виповедях widocznie ситуация е wyjątkowa. Добре. В такъв случай ситуацията явно е извънредна. Сега всички имате думата. Госпожа Рейнер. Да, имам обща забележка. Аз съм ужасена, че все повече само се средочаваме върху позициите в трилога, и, а не по същността на проблема. Едва ли не, само се караме с другите институции, кой има повече власт. Тук. Вместо да се средоточим върху това как да транспонираме законодателството на национално ниво, ние тук се карахме кой има повече вас. Така че това само влушава качеството на нашата работа. Нека и комисията и съвета да си дадат сметка, че Лисабонския договор вече е в сила и да го приложат. Благодаря. Благодаря, казва и председателят. Да, много силни думи, но съм напълно съгласен. Господин Хауслинг. Благодаря, господин председател. Да, смятам, че либералите, които са част от немското правителство, искат, може би тук не трябва да вземем позиции спрямо националните политики, но аз мога да кажа, че като парламент, вчера го чухме по време на трилога, правителствата преговарят, а ние не можем да дискутираме нищо. Например, за таваните, за защитата по втори стълб. Това е обида спрямо парламента. Имаме чувството, че всичко, което можем да направим, са компромиси. А въпросът обаче е свързан с компетенциите на парламента. Тази сутрин вече го казах. Трябва да намерим решение. Трябва да намерим някакъв отговор. Тук говорим за междуинституционален спор, но не можем да приемем госпожа Меркел да ни казва ние не искаме тавани и е, да се налага при друго становище в парламента. Либералите ще се обърнат към госпожа Меркел и ще се опитаме да променим този проблем. Що се отнася до компетенциите, Това засяга целият Европейски парламент, не само Комисията по земеделско стопанство. Сега господин Тарабела. Аз нямам въпроси, имам няколко разсъждения. Малко сюрреалистично работим тук. Четири точки, ком... представени надълго и на широко. Ние се ограничихме времето с въпроси. Зададохме си въпросите, комисията няма право да отговаря. И сега аз съм докладчик по пазарите, в доклада за външните пазари и виждам, че сега модата е да искаме мандат, да го получаваме за преговори, а после да даваме доклад на да ни се дава един доклад тук от страна на комисията за това, което се е случило. Разбирам че докладчиците непрекъснато са в технически задания и непрекъснато в трилог и нещата са много сложни, но е много тъжно да дойдат тук да ни кажат какво е станало на трилога, на който са се измъчили пред една почти празна зала. И за това би било добре на следващите заседания да започнем с точката с трилога и да се надяваме, че ще има хора в залата. Микрофон за оратора. Prosimy, е, о повторение powtórzenie ostatniej, ostatnich zdań, gdyż... Бихте ли повторили накрая какво казахте, защото микрофона ви се изключи? Казвах, че може би късно предлагам, защото най-вероятно ще приключим преговорите за юни, а пък ще бъде добре, ако можехме да си го позволим, с тематично тази комисия, първа точка от дневния ред да бъде информация относно трилога, който това да бъде първата точка от дневния ред и да ни се прави презентация от докладчиците. Да. По-добре късно, отколкото никога. Така че ще се опитаме да го въведем. Мисля, че изчерпахме дневният ред. Нали така? Така че бих желала да имаме повече време за трилога. Но ако някой друг не иска думата, по точка разни. Обявявам следващото заседание на 19 юни 2013 от 3 часа и после 20 юни от 9 до 12.30. Благодаря за участието и приятно пътуване. Ще се видим на 19 юни.